с времето, но а, малко и много се радвам, че за сега успяваме да се включим най-общо в рамките ни отпуснати. Сега господин Танък има думата за една минута. Замбия е една от страните, малкото страни в Африка, където демокрация има. Имаше демократични избори. Президент Лунго през последните президентски избори спечели със съвсем малка преднина. Опозиционният лидер постави под въпрос резултата, но Върховният съд отхвърли неговата молба. Той бе арестуван. Епископа Епископите, Организацията на Конфедерацията на епископите в страната подаде също жалба и моли за помирение. За съжаление, има такава традиция в страната, когато властта от властващия президент не иска да бъде предадена доброволно. Трябва да подкрепим от страна на Европейския съюз демократичните сили в страната. Господин Корал, благодаря. Хакаините и Хичилема лидера на опозицията, е арестуван и обвинен в държавна измама. Измяна, извинете. Политическата опозиция в Замбия се сблъсква с огромни ограничения – и не става дума само за задържането им, а и какво се случва с е, лицата, когато са хвърлени в затвора. Те биват подложени на мъчения. В края на кращата опозицията в едно общество дава възможност то да се развива. В момента са отправени много обвинения към господин Хачилема, които е, той отхвърля. Изключително важно е ние да се възползваме от възможността да използваме економически е, лостове, за да принудим правителството да спазва правата на опозицията. Замбия от е, години е една от обещаващите държави на африканския континент. Имаше два случая на мирно предаване на властта и в това отношение тя е водеща в Африка. Но напоследък има връщане назад и Замбия сега, както отбеляза конференцията на католическите епископи, и то много критично, че сега в страната има на практика диктатура. Лидерът на опозицията, господин Хичилема, беше арестуван по скалъпени обвинения. Не са предоставени доказателства срещу него. Господин Хичилима и неговото арестуване само върха на айсберга. Гражданското общество е а, репресирано, политизират се а, страната. Държавата върви към диктатура. Президента Лунго трябва да знае, че ние внимателно следим действията му. Благодаря ви, Сара Родригес, за една минута. Благодаря. Що се отнася до сегашната ситуация в страната, искам да <clears throat> отправя апел към правителството. Нека то премине към диалог с опозицията. Защото в страната има огромни проблеми, социални проблеми, економически проблеми. Те трябва да бъдат решени. 76,6% е бедността в, в страната и тя се задълбочава. 54% от смъртността, от детската смъртност е вследствие на недохранване. Много от хората няма достъп до, до храна и до, до питейна вода. Трябва да се застъпим и за честен процес на хичилим, за хичилима. Приключвам. Искам да се обявя против дискриминацията на ЛГБТ и лицата. Господин Вента. Благодаря, господин председател. Нека да започна с благодарности на представителите на другите политически групи за отличното сътрудничество. Много се радвам, че излизаме с обща резолюция. Много бе, голямо бе политическото напрежение през 2016 година в тази страна. В последните 25 години Замбия е постигнала много и то в промени по време, в мирно време. Но сега, когато опозицията не призна избора на настоящия президент, нейният лидер бе хвърлен в затвора и обвинен държавна измяна, което означава, че го заплашва смъртна присъда. Смъртната присъда е и отменена не, и не се изпълнява вече 20 години в тази страна, но когато става дума за държавна измяна, всъщност тя е, може да бъде е, наложена. Напълно необосновани са политическите обвинения срещу Хакаин Дехичилема. И е, за нас е, е от спешна необходимост двете политически партии да, да влязат в диалог, а Европейския съюз и други регионални организации да им помагат. Е, извинявам се, че се опитах да ви прекъсна, вие да си спазихте всъщност времето, казва председателят. Сега минута и половина за господин Марино Епинто. O combate às violações dos direitos fundamentais, como a... Борбата срещу нарушаването на човешките права, а, тези, които се наблюдават в Замбия, изискват два типа мерки. На първо място трябва да се засилят а, правомощията и компетенциите на Международния наказателен съд трябва да се разшири обхвата на дейността му, въпреки че е, не е подписан договор от Рим. Не може да се допуска безнаказаност. Това е най-добрата гаранция, която можем да предложим е, на евентуални жертви на подобно насилие. Това е разобеждаваща мярка. Останалите мерки, които трябва да се предприемат, са политически и економически по своя характер и те изискват е, истинска борба срещу бедността, тъй като там, където има бедност, винаги има и нарушаване на човешките права. Самата е, бедност е нарушаване на човешките права. Благодаря. Преминаваме към изказвания от името на политическите групи. Господин Преда има думата за една минута. Благодаря. Е, НП. искаше да има този дебат за Замбия. Политическият климат в страната е много нажежен след президентските избори миналото лято. Е, Ръководителят на опозицията Хечелима е в затвор. Това осложни ситуацията. Хичелима рискува смъртното наказание за едно съвсем малко провинение. Той бил предизвикал задръстване и конвоят на правителството не, могло, не могъл да мине. Но проблемът е по-скоро с оспорването на резултата от изборите. Естествено, диалогът винаги е за предпочитане. Благодаря. Госпожа Кенге. Грация, сеньор президенте. Благодаря, господин председател. Аз предвождах наблюдателната мисия на Европейския съюз в Замбия за изборите и благодаря на представителя на съюза за външна дейност госпожа Могерини за оказаното ми доверие. Ние наблюдавахме известни затруднения на, е, в, по време на процеса на изборите с ограничаване на правата на изказване а, с много ниското ниво на а, участие на жени в а, деня на изборите. А, президента спечели с много малко мнозинство. В нашата резолюция ние отчитаме и усилията на народа на Замбия. А, съдебният процес срещу господин Хичелема е напълно несправедлив. Ако той бъде отменен, това ще е достижение за демокрацията в тази страна. Господин Шофхарцер. Уважаеми колеги, трябва да се безпокоим с ситуацията на правата на човека в, Ети... в Замбия. Въпреки това се поставям въпроса засягане на сигурността на държавата, Държавната измяна също се е, използва и в нашите държави. Това се отнася за САЩ, както и във Франция. При нас е, използва се това понятие, за да се е, дестабилизират политици. На второ място, ние действаме за защото става дума за наши ценности, но нашите ценности са подкопани. Какво правим ние тук у дома си? Ние сме единствени. Китай, Индия нямат задължения да се намесват. Що се отнася до Замбия, както много африкански държави, тук има неразрешими противоречия. Има напускане на селските райони, има проблеми с модернизацията, има международна конкуренция, която не допринася за утвърждаването на стопанския сектор. Освен а, това има наблюдение от страна Запада на пазарите. Затова а, Замбия за това а, в нея се стигна до намеса на конференцията на католическите епископи и на Африканския съюз. Благодаря ви. Сега преминаваме, уважаеми колеги, към спонтанните изказвания. Моля да не надвижавате една минута. Господин Фария има думата. Благодаря. Опозиционният лидер бе нападнат в собствения му дом. И това върви ръка за ръка с нарушаването, системното нарушаване на човешките права в страната. Няма нужда от това насилие, няма нужда от тези арести, от новото въвеждане на смъртното, прав... каза... на... на смъртното наказание, от това също няма нужда. Опозицията бива сплашвана непрекъснато. Това всичко служи за нагнетяване на напрежението. Госпожа Грапини за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, Положението в Замбия трябва да бъде следено с внимание. Ние трябва да помагаме за един конструктивен диалог между основните политически сили. Аз съм посетила тази страна и знам колко огромна е степента на бедност. Но ако искаме да бъдем солидарни, ние трябва да се е, застъпваме и пред други международни институции да е, подпомагат тази страна. Има много недопустими практики, ограничаване на е, основни свободи. За това трябва да искаме да се прилага нашата резолюция. Господин Мария, за една минута. Благодаря, господин председателю. Замбия е бедна африканска държава, изправена пред огромни проблеми, които се задълбочават е, от е, е, разпространението на хивспин. Връзките между правителството и опозицията бяха сериозно засегнати и са маркирани от различно мнение за това какво е станало по време на президентските избори. Лидерът на опозицията, господин Хичилема, беше арестуван. Неговият живот е под заплаха. Трудно е да се постигне консенсус между правителството и опозицията. Считам, че и и Европейския съюз трябва да направят нужното, за да се възстанови спокойствието в региона, за да може да се намери решение на основния проблем в Замбия, а това е бедността. Необходимо е да им се помогне да се разрешат различията. Благодаря. Благодаря, господин председател. Може ли а, смъртното наказание да бъде, да бъде наказание за провинение, като да блокираш президентския конвой? Явно в Замбия това е възможно. Натиск се оказва върху опозицията. Има явни наредности при изборите. И това показва, че опозицията е права да поставя под въпрос крайния резултат. Ние не можехме да бъдем на място да наблюдаваме е, изчислението на крайния резултат. но Хакаинде Хичилема трябва да бъде освободен, неговите поддръжници също. Обвиненията срещу него са неприемливи, несъстоятелни. Господин Полчак. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Mm, já bych chtěl... Благодаря. Искам да благодаря на авторите на резолюцията. Много се надявам в страната напрежението да се успокои, да има напредък. Ясно е, че президентските избори не са протекли както трябва. Мъченията, арестите на опозиционния лидер, това това не може да бъде прието. Трябва да се помисли дали става дума за демокрация, дали става дума за независима му правосъдие. Трябва да следим този процес. Трябва да настояваме за честен процес за Хичилема. Въпросът е дали в Замбия все още има демокрация. Госпожа Крецо of the European Parliament, I am glad to speak on behalf of High аз с удоволствие се изказвам от името на върховния представител госпожа Магерини. Това е госпожа Крето. Благодаря за поставянето на този проблем пред нашето внимание. Ние слагаме много висока оценка на нашето партньорство с Замбия и сме решени да останем ключов е, партньор на тази страна, която е постигнала сериозни успехи. Подкрепяме амбициозните и програма за промени в економиката и обществото. Бе изпратена мисия за наблюдаване на изборите, оглавявана от госпожа Кенги, която току-що се изказа. Много сме благодарни за нейната роля в тази мисия. Сега има безпокойство, свързано с ограничаването на свободата на изявяване. Е, Замбия е мирна и демократична нация в е, регион, който често се бележи от е, нестабилност и нарушаване на човешки права толкова повече сме обезпокоени от това, че демократичното развитие на тази страна се поставя под е, въпрос, особено имайки предвид е, е, изборите и поляризирането на политическия живот. Арестуването на Хакаин Дехичилема през април – доведе до е, засилени политически напрежения. Европейския съюз е, реагира като призова всички политически е, партии да се въздържат от изявления, които могат да влушат положението. В тясно сътрудничество с страните членки ние се опитваме да изпратим сил, ясни послания както към правителството, така и към опозицията да влязат в конструктивен диалог за изграждане на доверие и добро, добра политическа среда. По отношение на процеса срещу господин Хичилема, ние призоваваме да има прозрачност, право на справедлив процес и е, процес такъв, какъвто спазва международните норми. За да бъде приобщаващо обществото в Замбия, трябва да има и политическа стабилност и възможности за развитие на демокрацията. Ние работим с нашите замбийски партньори посредством всички политически средства. Искаме всички страни в, тази, е, е, в този процес да поемат своята отговорност за е, спазване на демократичните традиции. С това приключваме